на разположение протокол от вчерашното заседание. Има ли някакви коментари? Не виждам желаящи да вземат думата. С това протоколът се приема.